Right, good afternoon, everybody. Um, welcome. We have a session before us now that goes on until uh, about... Започваме заседанието, което ще продължи до около, около 5.30. Сега е времето за диалога с европейските институции. Сред нас е председателя на съвета Екофейн, и председателя на Еврогрупата, който е много известен. И след малко ще дойде комисаря Оли Рен, комисар по економически и парични въпроси. След това ще имаме въпроси и отговори. И сега, моля, задавайте въпроси с розовите листове. Никой не се обърка тази сутрин, всички се справихте чудесно. Започваме с председателя на съвета Екофин, господин министър, имате думата. Уважаеми дами и господа, благодаря за възможността. Ние в момента сме в процедура на диалог между съвета и комисията тук аз представлявам съвета Екофин, съвета по, на фи, министрите на финансите и на економиката. И ние сме държи много на един триалог и с много тесни много тясно сътрудничество с Европейския парламент. Именно за това аз съм много благодарен на Шарен за възможността да бъда тук с вас. Позволете ми да започна, като ви кажа, че днес е нашия национален празник, така че в Унгария е почивен ден. Времето а, е в този смисъл на наша страна. На този ден имаше редица революции още от 19 век. И в Унгария имахме една от най-светлите революции в, в това време. И това е унгарската а, гражданска революция в 1848 година. Именно за това ние честваме този исторически момент. За мен е уникален шанс, че съм тук сред вас точно на този ден. Позволете ми да продължа, като ви кажа, че е, първо да очертаем обстановката. економическия растеж се от, затвърждава в Европейския съюз и в глобалната економика. Обаче, както всички знаем, се случват и ужасни неща в световната економика, в Япан, Япония и в някои други страни. Също така, вътрешното търсене се възстановява, така че възстановяването на економиките изглежда се засилва. Темпото обаче на економически растеж е определено неравномерно, така че ние имаме известни тревоги. Цените остават високи, както отбелязахме, което ще има отрицателно въздействие върху економическото възстановяване. Това беше обсъждано тази сутрин на заседанието на Екофин. И всички ние изразихме а, загриженост за повишаващите се цени на петрола. Това може да доведе а, до проблеми с рефинансирането в някои економики на Европейския съюз. Сега позволете ми да премина към Европейския семестър. Това е темата ни. Основната цел на този семестър, както всички знаете, да даде едно ясно ексанте измерение на економическата политика в еврозоната. Ще се осигури взаимодопълване на европейско равнище през следващата година във всички държави членки. На практика това означава, че европейския семестър ще а, съчетае а, надзора с, с економическите мерки, макар че ще бъде отделен. Това са две отделни, два, два отделни а, въпроса. Всичко това се прави в съгласие с Европа 2020. Годишният преглед, който беше публикуван на 12 януари тази година, даде началото на европейския семестър и за първи а, път това е предварителна координация на европейските политики а, което да се преведе в цифрите на бюджета за 2012 година. Бяха заложени целите за Европейския съюз за 2011 и 2012 година, както и за стратегията Европа 2020 година. Ние вече сме приели заключенията на съвета от февруари за фискални мерки на базата на стратегията за годишен растеж на комисията. Европейския съвет ще определи общите економически предизвикателства и ще даде стратегически насоки по фискалната и економическата политика. Оли, здравей! Добре дошъл! Тази сутрин имахме едно много дълго заседание и се радвам, че Оли е тук. Това е добре за всички нас. И така, те си ориентации ще се отчитат, когато се изготвя програмите за стабилност и конвергенция и програмите за национални реформи. Това ще се случи през април тази година. Държавите членки ще внесат своите национални програми за реформа и за стабилизация и конвергенция през април, през май и юни ако е необходимо. Това ще доведе до препоръки. Комисията прие да извърши тези оценки, за да даде възможност на съвета в, а, през юни да направи препоръки, които да са конкретни за всяка страна. Държавите членки следва да вземат предвид насоките при изготвянето на бюджетите до 2020 година. Както знаете, идеята е програмата за стабилност и реформи да бъде всичките програми да бъдат изпратени в комисията по едно и също време, за да се оформи интегрираната политика на всички държави членки. След няколко месеца ще имаме интегрирана стратегия за економическата политика на <coughs> всички държави членки. резултат на всички тези действия Европейски семестър трябва да осигури по-висока макроекономическа стабилност, което а, може да доведе до интелигентен и устойчив растеж. Европейския семестър за нас е едно отлично средство, за да се оцени дали да се приложат реформите и фискалните мерки, дали те наистина ефективно допринасят за повишаване на растежа на нашите страни. Позволете ми да кажа нещо да отворя една скоба, която ми се струва важно. Ние вече засегнахме а, въпроса за економическия растеж. Аз също съм разтревожен от а, високото ниво на безработица, особено сред младите. Не е устойчив а, растеж, ако а, му 3, между 15 и, 20, и 30% безработица се наблюдава сред младите хора. И накрая, ако, ако чета езика на тялото правилно и а, сигналите, които ми а, подавате, позволете ми да кажа, че нашите национални парламенти, и е, а, много от хората, които са тук в тази зала като представители на националните парламенти, националните парламенти упражняват демократичен контрол върху политиките на националните правителства, включително економическите политики, бюджетните ресурси, които са необходими за постигането на економическите цели. Ние сме в ръцете на нашите национални парламенти, а, а пък като Европейски съвет. Ние сме във вашите ръце, за да може европейския семестър да бъде успешен. Благодаря. А така ни харесва министрите да са в ръцете на парламента. И сега ще дам думата на Жан-Клод Юнкер, председател на Еврогрупата. Мадам ла президент, мадам <coughs> и messieurs ле les да, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, аз не знам дали мнозина са говорили пред вас преди мен, но като гледам програмата, е, виждам, че вероятно вече всичко знаете за европейския семестър, за това, което е предвидено, за това, което евентуално ще стане. Така че не бих ви оскърбявал повече с някакви излишни разяснения за съдържанието на самото понятие европейски семестър. Когато имаме повод да. Аз често имам повод да обсъждам различни неща с Европейския парламент, а, а и с националните парламенти. Та винаги в такива случаи просто ви дължа да не ви губя времето с това, което вече знаете я да премина към онези е, неща, които са действително от, от значение и които се свеждат до политическите е, намерения. По необходимо, следователно, ще бъда и кратък. Откакто съм председател на Еврогрупата, неко кажа, аз непрекъснато пледирам за засилване на координацията на економическата политика и аз винаги съм предлагал на колегите си в Еврогрупата да водим предварителен дебат за бюджетите в Еврогрупата, в Еврозоната и за големите насоки на реформата, които се провеждат в една или друга държава членка. Та, с идеята ние да съгласуваме политиката си, така че вече като Еврогрупа да не сме подчинени на външния свят – а обратното. И пакта за еврото е едно от сериозните нововъведения. Това всъщност е, е венецът на, на, на всичките ни усилия за консултации и координация, които положихме до сега. Пактът за еврото, който първоначално Трябваше да се нарича пакт за конкурентоспособност, сега се нарича пакт за еврото. Ни дава в ръцете на министър-председателите е всички инструменти, които са ни необходими за засилване координацията на економическата политика, тъй като не е възможно да се изпълни пакта за еврото без да се отчита контекста на стратегията Европа 2020 е, без да се отчитат интегрираните насоки и всички е, принципи, заложени в другия пакт пък е, за стабилност и растеж. Тоест, от гледна точка на инструментариума, ние вече разполагаме с един съгласуван инструментариум, който би следвало да даде възможност да постигнем сериозен напредък. Към това бих искал да добавя, че текстът, който предложи комисията на края, в края на месец септември 2010 година, който съдържа всички проекти за нормативни актове за економическото управление, е допълнение към всичко това. Следователно, ако на 6 юни парламентът с една по-висока степен на амбициозност в сравнение с съвета приеме е, тези актове, ако от там нататък успеем до края на следващата седмица да въведем Европейския механизъм за стабилност, ако успеем да гарантираме финансовата стабилност. Що се отнася до измененията, които те първа трябва да бъдат прияти и по отношение на които Ирландия, не, ирландската позиция може да се каже еволюира, то а, за първ път а, ще разполагаме наистина с а, една издържана, всеобхватна а, система, уреждаща економическото управление в рамките на Европейския съюз, от каквато така се нуждаем. Що се отнасят конкретно до пакта за еврото, аз съм особено удовлетворен, че правителствата най-сетне разбраха, че вече празни приказки и, е, и фразеология не вършат работа, е, добрите пожелания просто не вършат работа, че най-сетне е, трябва да се стигне до конкретните действия, които едни или други вършат или не успяват да извършат. Е, в тази връзка целите, които полага пакта за еврото, предполага личен избор от страна на е, министър-председателите – за провеждане на определена политика в съответната държава и от март до юни Знаете, е, всички държавни и правителствени ръководители в рамките на 27-те държави членки ще трябва да се ангажират по един или друг начин за следващите 12 месеца. И е, е, комисията съответно ще следи каква политика се осъществява. Но Вярно е да се каже, че пакта за еврото вече не отговаря на, на първоначалната идея, издигната от госпожа Меркел и господин Съркози. Е, сега е ясно, че отговорността за изпълнението на различните задачи по пакта за еврото остава национална прерогатива, т.е. на националните правителства и законодателни органи на държавите членки. Тоест, Е, благодарение на постигнатата съгласуваност, наистина ще се е, повиши координираността на економическата политика в Европа. Бих искал да добавя, понеже това е в интерес, представлява интерес както за Европейския парламент, така и за националните парламенти, че съветът за еврото, т.е. държавните и правителствените ръководители от еврозоната на 11 март, излезе с е, декларация, е, прие се е, на всеки от етапите от изпълнението на пакта за стабилност и растеж. Е, държавите членки по принцип ще следват препоръките на комисията и ако съветът се отклони от тези препоръки, ще трябва мотивирано да а, заяви своята позиция. Това е една, виждате, полуавтоматична система – на санкции. Знаете, правителствата от Бенелюкс в по-голяма степен биха желали да се придържат към първоначалните предложения на комисията, тъй като Бенелюкс и председателя на Еврогрупата живеят за да угодят на комисията. Аз просто не бих могъл да пропусна възможността да ощастливя комисаря Оли Рен. Ето това имах да кажа. Не искам да се разпустим дълго и на широко, госпожо председател. Аз нетърпение очаквам живата дискусия с колегите. Благодаря. Сигурна съм, че ще се умеем да е, е, ви занимаем с интересни е, въпроси. Не на последно място, сега бих искала да дам думата на комисар Оли Рен, комисаря по економическите и паричните въпроси. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати от Европейския парламент и националните парламенти, госпожи и господа. Нека не предкажа, че за мен е огромно удоволствие е, да мога да участвам в днешната крайно навременна дискусия за европейския семестър. Благодаря на госпожа Болсън, председателката на Комисията по економическа политика и на членовете на Комисията за това, че подеха тази много актуална инициатива. И двамата преждеговоривши тук вече разясниха становищата си относно европейския е, семестър за засилено економическо управление и съответно що се отнася до пакта за еврото. Та аз мога да бъда съвсем кратък. Ние току-що прекарахме два дни, е, не е, две денонощия, както е обичайно, само две светли части на денонощието с господата от Еврогрупата и министрите на економиката и финансите от държавите членки. Та, е, успяхме да оформим окончателното становище на Европейския съюз, що се отнася до текущата финансово-економическа криза. Няколко думи бих искал все пак да кажа за Европейския семестър и за това, което проистича от тази инициатива. Но и за засилването на общото економическо управление и за основанията, които ни водят по този път. С други думи, е, последното развитие на обстановката в европейската економика сочи, че е крайно време. Наистина да се засили общото економическо управление. Макар и първите 10 години от действието на едината валута, на, на еврото, е, да са общо взето успешни, е, финансовата криза прояви някои системни недостатъци е, в нашата политическа уредба и така кризата е, допринесе наред с е, някои специфични за една или друга държава членка грешки, грешки е понякога и, и, и безотговорна фискална политика за поставянето на еврото, на финансовата стабилност в Европа под значителен риск. Предвид кризата в Гърция, в Ирландия, в някои други страни, знаете, в Гърция най-вече ставаше въпрос за фискална криза, в Ирландия по-скоро за банкова криза, а и в единия и в другия случай за макроекономически дисбаланси и а, а, отклонения от политиката на конкурентоспособност. От всичко това логичният извод е, че са необходими такива инструменти, благодарение на които бихме могли да предотвратим в бъдеще подобни кризиси, е, кризи. Е, е, засилвайки при това, както казах, политическата и законодателна уредба на Европейския съюз областта на данъчната и економическата политика. Шесте проекто е, акта е, за засилване на економическото управление, така наречения пакет, са крайгален камък на е, комплексния ни подход към преодоляването на последиците от кризата. Засилвайки както превентивните, така и корективните аспекти на пакта за стабилност и растеж, като се разширява приложното поле на режима на економическо наблюдение за превенция и корекция на макроекономическите диспропорции чрез усъвършенстване на механизма за принудително е, изпълнение и съответно чрез е, укрепване на националните е, фискални уредби ще можем да, да се въоръжим на равнището на Европейския съюз с необходимото за постигането на устойчив растеж и заетост. Ето защо според мен е особено важно, че днес съветът успя да постигне съгласие, да, да приеме общ подход към предложения законодателен пакет, благодарение на което сега преговорите с Европейския парламент ще текат по-леко и законодателната работа ще може да приключи до лятото при това е, смятам при максимална амбициозност, е, що се отнася до окончателния резултат от този процес. Дължа особена благодарност за това на унгарското председателство на Съюза за изключително конструктивната и ползотворна работа в съвета. И трябва да кажа, че когато комисията изложи своите идеи и инициативи за засилване на економическото управление близо преди година време вече. Тези идеи на комисията бяха посрещнати с значителна доза скептицизъм и съпротива. Днес, е, година по-късно, не само Европейският парламент, а и държавите членки на Европейския съюз, общо взето е, застават зад шесте е, проекто нормативни акта – в основното им направление и по този начин се дава зелена светлина на, бих казал, една историческа реформа в областта на економическото управление. Що се отнася до европейското полугодие, до европейския семестър, което е сърцевината като, като процес на економическото управление, между другото идеята е предложена преди години от господин Жан-Клод Юнкер от Люксембург, който е тук седнал до мен. Възползвам се от възможността за пореден път да го поздравя за това сериозно постижение. Та, тази е, инициатива, която е вече реалност, е нещо много важно за координирането на економическата политика. И в тази връзка, и това е първото, което бих искал да кажа за семестъра, комисията от самото начало подчертава, че националните парламенти следва да бъдат въвлечени да участват в превантивното наблюдение на бюджета. Да, предлагаме да се даде на комисията и в край на краищата на съвета правомощие да упражнява наблюдение и контрол върху националните бюджети от по-рано. От което обаче не следва, че бихме искали, да дори и че бихме могли в детайли да разработваме един или друг национален бюджет. Напротив, е, тук става въпрос за анализ, за партньорска проверка, за съответствие на съответния бюджет с общите бюджетни насоки и е, принципа на е, бюджетен баланс. Така че всички проектобюджети знаете и що се отнася до самия бюджет на Европейския съюз, да се извърши тази процедура, е, съветът да се произнесе преди е, съответното правителство да, да внесе е, бюджета си за приемане в национален мащаб. Някои критикуват тази идея като посегателство срещу суверенитета на националните законодателни събрания. Нека кажа, че лично аз като бивш депутат и в страната си и в Европейския парламент напълно съзнавам, колко деликатен е въпросът за бюджетните правомощия на парламент. Но тук не става въпрос за посегателство срещу демокрацията. Става въпрос за това държавите членки да зачитат все същите правила, които са приели пак те, тези държави членки, по Лисабонския договор и по пакта за стабилност и растеж, така че думите им да отговарят на делата. Що се отнася до последиците от е, европейския семестър за по-нататъчните действия, е, наистина е, тази идея е елемент от общата економическа стратегия на Съюза, която се състои както от засилена фискална консолидация, така и от структурна реформа за насърчаване на економическия растеж. Както и укрепването на защитните механизми на финансовата система. Както Жан-Клод Юнкер каза, следващата седмица Европейският съвет ще трябва да вземе ключови политически решения и да зададе е, политическата посока е, и за комисията, и за е, държавите членки в наблюдението на економическата и фискална политика. Е, накрая, госпожо председател, е, бих искал е, обобщено да заявя, че политическите реформи, които са в ход по-настоящем в Европейския съюз, сочат, че Европа е извлекла необходимите полки от кризата и сега предприема необходимите решителни действия. И все пак успехът на тези усилия в окончателното преодоляване на кризата не е гарантирано. От съществено значение е да не допуснем относителното затишие на финансовите пазари и сравнително подобрената економическа перспектива да ни е, отклонят е, от амбициозния път, е, по който сме поели. Ако действаме решително и за напред, ще можем да се е, поздравим с действително обрат е, в обстановката и е, миналогодишната криза на живот и смърт за еврото е, да се превърне в начало на реформа и действително оживление за европейската економика. Благодаря. Благодаря ви. Е, е, за сега само двама са се е, записали за изказване с розовите формуляри. Моля, ето, да, станаха три. Ето, още пристигат, слава Богу. Ще чуем първо представителя на Сената на Чешката република, председател на Комисията по европейски въпроси. Ще изслушаме няколко изказвания и, след това ще дам дума на нашите докладчици. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че аз много високо ценя възможността, която ни дадохте да обсъдим тези междуправителствени въпроси тук в Европейския парламент. Високо ценя тази възможност. От друга страна, съм малко разтревожен, че ние обсъждаме много важни мерки, които следва да бъдат прияти от Европейския съвет след 10 дни, а ние не знаем какви ще бъдат тези мерки. Затова искам да задам въпрос на комисаря Оли Рен и на другите а, двама оратори, дали могат да пояснят по-нататък и да уточнят мерките, какво ще бъде обсъдено на Европейския съвет съвет. Аз не искам да бъда на мястото на един министр-председател, който ще бъде изправен пред едно решение в 11 часа вечерта и той ще трябва да реши въпроса до полунощ или до 2 часа през нощта. Трябва да знаем, че ние не решаваме кризата, ние казваме, че това са мерки, които се прилагат за, за да се избегне бъдеща криза сегашната криза може да бъде решена сама по себе си. Този дебат върви от много време в националните парламенти. Ние правим това в продължение на много години. Можете ли да ни дадете конкретни данни за мерките, които ще бъдат прилагани, за да може да не се премахне отчетността от някои политически действия? тъй като се правят много щедри обещания преди избори, а след това не се изпълняват. Благодаря от Литва, господин Адрихайтис. Благодаря, госпожо председател. Аз бих желал да се спра върху няколко аспекта. Първо, Европейския пакт обхваща мерки, които вече са включени в пакта за стабилност и растеж, в Лисабонския договор и в други текстове. Тоест има някакво припокриване, някакво дублиране. Защо беше необходимо това дублиране? Няма, нищо не се печели от това, тъй като държавите членки, които са в еврозоната и други, които са в из, извън еврозоната, се намират в изцяло различна ситуация. Държавите, които не са в еврозоната, имат съвсем различни е, е, съвсем различни валути. Литва е, е в система на валутен борт, например в Полша. Има други разпоредби. И от това проистичат най-различни различия. Европейския пакт няма ли да усложни допълнително присъединяването към еврозоната. От друга страна, има и други въпроси, които възникват. Това са въпроси, които бяха повдигнати и в съвета ЕКОФИН. Предварителния контрол по бюджетните проблеми. Това е нещо важно. Но не по-малко важен е и последващия контрол за нас, за националните парламенти, за да може а, националните парламенти да извършват контрол и екс-анте, и екс-пост. Това ще ни даде възможност да разберем къде се намираме и как можем да изпълним своите ангажименти. Благодаря. Комис, комисаря ме поглежда. След като зададохме въпроса какво се включва в пакта и когато се каза, че има дублиране между пакта и други въпроси, може би да а, отговорим на първите въпроси. Няма нужда да събираме всички въпроси. Оли, искаш ли да се занимаеш с пакта? Благодаря. Аз всъщност махах, защото исках да ми покажеш къде се намира оратора, тъй като не можех да го видя. Добре, ще направя всичко, което мога. Всъщност това е нещо, което е, Жан-Клод Юнкер като председател на Еврогрупата най-добре може да отговори, тъй като това беше повдигнато като въпрос в срещата на върха на еврозоната. Но що се отнася до очакванията за Европейския съвет през следващата седмица, наистина Европейския съвет следва да вземе решения по всички фронтове, по комплексната реакция, по фискалната консолидация, което е въпрос на държавите членки и поетите от тях ангажименти по силата на а, а, стабилността. Например, Португалия предприе много сериозни мерки за фискална консолидация. Това е валидно и за други държави. На второ място ще трябва да видим политическото споразумение за създаването на първичния европейски механизъм за стабилност и а, механизма за стабилизация. И ще очаквам силна подкрепа на, за, за законодателния пакет за економическото управление, както и одобряване на финансовите мерки, ако е необходимо, също така с паралелно преструктуриране на банките и на финансовите институции, за да може да се преодолее да се преодолеят най-последните, не казвам, че са последни, но най-скорошните последици на кризата – това е кризата с държавния дълг в някои държави членки, банковите кризи в много части на Европа. Ако гледате европейската економика като членове на парламенти, може да видите, че европейската економика в общи линии се възстановява, става повече самостоятелна и реформите, които започват да подобряват работната заетост постепенно, са заплашени от неспокойството в някои финансови пазари. Да, това очаквам от Европейския съвет следващата седмица. И сега, ако мога да помоля Жан-Клод да ни даде актуални данни от Екофин и по напредъка, който беше постигнат в петък през нощта, в ранните часове на събота министрите може би могат да ни дадат повече данни. Да, госпожо председател, аз искам да отговоря на въпроса на литовския колега и да кажа, че да, аз а, формулирам по същия начин пакта за еврото или пакта за конкурентоспособността, както това беше казано. Да, наистина той няма добавена стойност. Аз обаче съм впечатлен от опита а, от моя опит до каква степен може да а, избухне дебат като една голяма вълна, която залива всички европейски плажове. И не виждаме защо вълните създават други вълни. Защото ние имаме пакта за растеж и стабилност, имаме големите насоки. Имаме насоките за интегрираното развитие, които са свързани с, насоките в работната заетост. На всяко заседание на Еврогрупата разглеждаме ситуацията в две държави членки, насочваме препоръки за различните държави членки в еврозоната, за да може те да а, променят а, а, политиката си. И защо, се питаме, е нужен този пакт за Европа? Един, едно обяснение, което мога да ви дам, е, че трябва да се обединят в една стъпка всички елементи на всички правителства. Идеята на пакта за еврото е управлението и да се контролират различните политики а, от същите тези държавни ръководители. Това беше нова идея, тъй като преди министрите по финансите, финансовите министри отговаряха за този контрол, за партньорската проверка и партньорския натиск. И ще ви кажа моето убеждение. А, няма данни, че това а, а, ще успее. Ако си представим 17-те държавни ръководители на а, държавите от еврозоната и другите а, 10, от които да обсъждат а, проблемите, които се третират от а, националните правителства и националните парламенти, ако се сравнят а, предвидените решения и е, съдържанието на различните реформи в сферата на а, пенсионното дело, на формирането на работното възнаграждение, на услугите и така нататък. На мен ми се струва, че това отива отвъд хоризонта на, държавите, на държавните ръководители. Ще ви дам а, един пример. Госпожа Меркел, например. Аз никога не съм виждал а, официален документ френско-гръцки, аз виждам, френско-немски, извинете. А, винаги виждам неофициални документи, нон-пейпер. Германия предлага да се премахне системата за индексиране, която съществува между двете държави, Белгия и Люксембург, в рамките на 12 месеца. Когато обсъдих а, с някои а, колеги, помолих ги да ми обяснят разликата между белгийската система и люксембургската система и те не можаха да ми... Те не знаеха, че има разлика аз откривам, че някои министър-председатели не знаят, че в техните държави съществуват механизми за индексация в някои отрасли. Ако един министър-председател в дадена държава не знае какво е договорено от социалните партньори, той нищо не знае за своята система. Това отива твърде далече. Ако държавните и правителствени ръководители искат те самите и само те да извършат тази работа, пакта за еврото ще бъде мъртвороден. Аз трябва да кажа, че съм алергичен а, към идеята да се сключват а, пактове ейта и на. Вие знаете много добре, че в, през а, м, юни 2005 година сключихме пакт за младеща. Знам, защото тогава бях председател на съвета. Да, това винаги става така. Това е най-големия исторически момент в живота на европейската общност. Имаше там-тами, имаше фойерверки това беше пакта за младеща. Ако министрите, е, премиерите искат да приложат този пакт за еврото, добре. Комисията трябва да изиграе своята роля, различните инстанции на съвета трябва да свършат своята работа, Екофин трябва да си изиграе ролята, всички трябва да се ангажират, включително Европейския парламент в този процес, да може да се заинтересуват и а, националните парламенти от тези проблеми. И от този факт. Значи няма допълнителна а, стойност, няма по-голяма точност в методите и както координирането на економическите политики. Това е въпрос на еврозоната. Това са едни държави, които имат една валута, които трябва да бъдат по-силно координирани, отколкото 27-те държави членки. Не бива да се разделя обаче Европейския съюз на еврозоната и не членовете. Не би трябвало да се изгражда една нова стена Европа, която е приела едината валута и онези, които още не са възприели а, еврото. Именно за това нашите приятели а, от Литва, от Полша поискаха а, 17-те да не работят сами, а държавите, които биха искали да се присъединят към тях, да могат да го направят. И ние знаем, че в механизма за стабилност, пакта за стабилност, това е направено в мащаб 27 държави. Пакта за Европа, за еврото е нова пречка за не би трябвало да се разглежда като нова пречка за държавите, които се опитват да влязат в еврозоната. Еврозоната не е затворена. Всички държави членки в Европейския съюз, които изпълнят критериите за присъединяване, следва да бъдат прияти. Това е едно а, ясно тълкуване, т.е. всички държави членки, които изпълняват условията, са задължени да влязат а, а, в а, еврозоната и да приемат единната валута. Аз знам, че парламента има различни становища по този въпрос, това беше повдигнато и във връзка с, с договора от Мастрих. Е, обаче координирането на економическите политики в европейския семестър е екс-анте. Координацията на европейските политики е европейска, но контрола експост е в правомощията на националните парламенти, както и а, по бюджетните въпроси. В Европа и в Европейския парламент ние би трябвало да можем да обсъждаме а, елементите на а, европейската политика, т.е. няма допълнителна стойност. Благодаря. Малко се оживих нещата и сега, ако ми позволите, Sharon asked uh, about the follow-up of the European... Тук беше зададен въпрос за онова, което следва от заседанието на Европейския съвет миналия петък. Аз вчера свиках Еврогрупата в тази връзка и нали, да обсъдим нерешените в петък въпроси. Трябва да се направи така, че е, държавните и правителствените ръководители на 17-те от еврозоната да постигнат един значим е, напредък, понеже ние е, е, решихме е, да увеличим е, възможностите за заемане на средства от е, механизма за финансова подкрепа на стоеност 440 милиарда евро на, на този съвет на 17-те не обаче не обсъдихме никакви детайли с изключение на ценообразуването на дълга за Гърция. Намалихме го с 100 базисни пункта, т.е. с 1, с 1 процентен пункт и увеличихме срока на 7,5 години. Но не обсъдихме капиталовата структура, нито на фонда за подкрепа, е, не обсъдихме бъдещите въпроси за ценообразуването е, по Европейски механизъм за стабилност, е, не обсъждахме правилата за, за управление на този механизъм фактически в еврогрупата не постигнахме особен напредък, особено що се отнася до капиталовата структура на механизма за стабилност. Становищата са доста е, различни на държавите членки и аз е, свиках поредно заседание на Еврогрупата следващия понеделник. Всъщност на това заседание формата ще бъде 27 17 плюс 10. Е, обичайното е в случая унгарския министр на финансите да председателства, но понеже става въпрос за тайна вечеря, едва ли не, понеже това не е среща на Европейския съюз, а, на, а е среща на 27 е, държавни и правителствени ръководители, т.е. обсъждаме неща, които попадат изцяло в междуправителствената област, извън предложеното поле на Лисабонския договор. Не знам и как ще видим кой ще председателства. Но, и както ви казах, наложи се да свикам поредно заседание още веднъж, всъщност, следващия понеделник, за да поставим отново на дневен ред висящите въпроси, така че на 24-25 март, вече Европейския съвет, собствено, да приеме своите а, е, заключения абсолютно е необходимостта от глобален отговор, който да бъде даден от сега до края на следващата седмица за конюнктурата в еврозоната. Е, знаете, един от големите проблеми за еврозоната е, че винаги изоставаме, е, вървим след пазар, т.е. винаги реагираме ако бяхме по-бъргави, ако бяхме по-будни, ако проявявахме повече въображение, можехме да водим с една-две отсечки е, финансовите пазари. Като закъсняваме, на, на, на, на, е, ни, ни удрят през пръстите, а ако ние ги изпреварим, тях ще можем да ударим през пръстите. Е, това трябва да се има предвид. Благодаря. Питам се дали не сте е, чели по някакъв начин речта ми, е, която бях подготвила. Но е, има още е, доста вече записали се за е, изказване. Така, по, по реда на постъпилите заявки ще дам думата господин или госпожа по-скоро Шунтес. Господин Шунтес. Благодаря, госпожо председател. Е, трябва да кажа, че е, изказалите се тук, независимо от е, похвалните им е, усилия, ми внушиха известно объркване и безпокойство. Аз вече казах, объркването на общо политическо равнище е огромно. Европейски семестър, пакт за конкурентоспособност, економическо управление, пакта за едро, еврото, който пък вече не се е наричал пакт за конкурентоспособност. И човек се пита, е, е, дали всичко това, за, за което се е, говори, прикрива известна борба за власт, известно съперничество между различните европейски институции – комисията, съвета и прочие, и при това жертвата тук на, на тази препирня не е ли Европейският парламент и националните парламенти, понеже нас никой не ни пита. Та не знам. А сега един конкретен въпрос. Да кажем, че националните парламенти отхвърлят този пакт за еврото. Какво ще стане тогава? Това първи въпрос. Втори въпрос. Този това споразумение за еврото, този пакт за еврото. Е, предвижда ли някакво косвено изменение на Лисабонския договор? Не възниква ли въпрос за а, е, легитимност, за съвместимост с договора? Този въпрос може да ни отведе към други и към други, но е, в заключение тази координация, значи, тази, този, този пакт за преодоляване на безработицата в Европа, това май го няма. Предвижда ли се нещо подобно? Значи, а, а, а, Германия води хорото, очевидно. Означава ли това, че всички в еврозоната ще станат едни малки Германии? И вие смятате ли, че това въобще е възможно? Смятате ли, че така биха могли да, да се решат общите проблеми на Европа? И прочее, и прочее. Да не ви досаждам повече с въпросите си. Благодаря. Благодаря. Австрия. Господин Штамоел, Е, да, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, всички сме много радостни, че имаме вече този пакт за еврото и благодаря на всички, които спомогнаха за неговото приемане. Естествено, политиката е винаги изкуство на възможното и трябва да се търси винаги най-малкия общ знаменател – между страните. Ние знаем от медиите какво имаха предвид и Меркел и Саркози. Установявам обаче, че постоянно ние имаме проблем с комуникацията между гражданите и държавите членки и този проблем непрекъснато нараства. Имайте предвид, че те са нашите избиратели. Сега, искам да посоча, че достатъчно ни е трудно да убедим нашите избиратели, че няма криза на еврото изобщо, а криза само в някои страни. Защо? Защото във вестниците те четат за спасителния чадър за еврото и е, смятат, че проблемите наистина са за всички държави членки. Сега е, идват следните аргументи. Вие ни обяснихте какви са мастрихски критерии, Лисабонската стратегия, пакта за стабилност. Всичко това трябва да бъде успешно, а сега вие обяснявате колко успешен ще бъде пакта за еврото. И въпросът ми е, как какво да кажа сега на моите избиратели, защо ние сме убедени, че този пакт, който ще се приема сега, е по-успешен, отколкото всичко направено до сега. Аз мога да кажа единствено, че надеждата умира последно. Благодаря. Ще дам думата на още един участник и след това ще чуем отговорите. Госпожа Папандрея от Гърция. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря и на нашите гости. И нека кажа, че според мен е много добре е, да обменим така мнения между институции е, и между държави членки е, и европейското равнище. Националните парламенти, според мен, трябва да се по-мобилизират по-добре, -по да станат по-мобилизирани на европейското равнище. Опасявам се, че за сега те не проявяват кой знае какъв интерес към това, което става на европейско равнище. Европейска комисия, съвет, Европейски парламент, това са неща, които мисля са твърде далеч от а, средния европейски гражданин. Да, неудовлетворено, сколкото искате, е, вземат се решения, които водят до по-голяма бюрокрация, е, а в същото време европейският гражданин е все така недоволен. Вие казвате, че сте удовлетворени от, от това, че сега вече има една издържана, изчерпателна уредба на економическото управление. Да, разбира се, това без това не може. Но оставаме с впечатлението, и това не е просто личното ми мнение, това е, това е едно широко разпространено мнение, а именно, че Европа твърде късно взема своите решения и далеч не са на висотата на очакванията. Просто решенията, които се вземат, нямат въздействието не са достатъчно решителни е, които са не, е, е, съответно на потребност. Завчера съветът е взел някакви решения, обаче аз не знам. Решава ли се проблема на Европа? Решава ли се проблема на Гърция с тези решения? Не, не безизвестният гръцки проблем. И съвсем скоро отново ще трябва да вземете решение. Значи, не, няма окончателни, оказва се, няма окончателни решения на проблемите на, на, на еврото и на Европа. Разбира се, економическата бюджетна дисциплина са абсолютно необходими, наблюдението е необходимо, но достатъчни ли са тези елементи? Само финансови ли са проблемите на Европа? и, и, и, и, и какво? Се дължат на това, че е, бе спасена от фалит банковата система ли? Само на това ли? Но какво? Междувременно беше ли реформирана надзорната система на финансовите институции? През 2010 година е, е, хеджинговите инвестиционни фондове натрупаха безпредседентни приходи. Токсичните активи са си все там. Какво всъщност бе направено да се подреди този пазар, за да, за да бъде поставен той най-сетне под а, необходимия надзор. Европейските граждани платиха цената, определено. А, някои обаче излязоха на печалба от кризата. Сега, за развитието Казвате, че пакта за стабилност и растеж очертава перспективата до 2020 година. Обаче, Проведен ли е анализ? Да се каже защо Лисабонската стратегия не успя. После какво да прави Европа по отношение на Китай, на Индия, сега Япония, арабския свят, който търпи сътресения. Проучено ли е всичко това? Очертани ли са евентуалните последици е, е, и съответните действия на, на Европа? Ако целта ни е да намалим задлъжнялостта и бюджетните дефицити Как, как ще оживим научните изследвания, развойната дейност? И ако не го сторим, няма ли да натоварим следващото поколение не само с наследството на дълга, но и с наследството на един още по-тежък дефицит в образованието, в здравеопазването и, и какво ли още не. Благодаря. Астрид Люлинг от Европейския парламент. Да. Благодаря ви, госпожо е, председател. Най-напред е, бих искал да благодаря на господин е, Де Юнкер, който така красноречиво хвърли сянката на съмнение върху този прословут пакт за еврото. Понеже аз бях останал с впечатление, че тези 6 нормативни предложения на Комисията за укрепване на финансовото е, и економическото управление и на бюджетна дисциплина са именно решението. Че именно по тези нормативни предложения на Комисията следва да се работи да бъдат приети по съвместно решение. Четири от е, нормативните актове, които се предлагат, подлежат на на съвместно решение. Та аз някакси наивно смятах, че тези именно нормативни предложения на комисията трябва да бъдат сърцевината на нашите усилия тук и на усилията на съвет. И сега изведнъж ни се стоварва този прословут пак за еврото. И аз вече, честно казано, не знам на къде да се, да се обърна. Понеже според мен, по същество, онова, което би трябвало да ни интересува, би следвало да бъдат предложенията на комисията възоснова на които да се стигне до едно солидно споразумение, към което, разбира се, ние, парламентът, желаем да допринесем. И от тук, как да ви кажа, трябва да призная, че, как да се изразя малко по-дипломатично, трудничко ми е да бъда дипломатична, изненадана съм нека така да кажем, от последния обрат на събитият. Но, все пак да преминем към въпросите. Тази сутрин имахме голямото удоволствие да разговарям с госпожа Лагард и с господин Шойбле. И господин Шойбле е, ни описа е, огромните усилия, които възнамерява да положи Германия. Ставаше дума за милиарди и милиарди за финансиране на новия Европейски механизъм за стабилност. И сега, наистина ли онази капиталова част, която ще обезпечава пакта, и ако правилно съм разбрала, нещата все още не са така ясни, но все пак дали това ще са милиардите, които съответните държави ще трябва е, тутах си да платят. Аз, между другото, прекъснах оратора, провокира го и ми се отвърна, чакайте малко, госпожо Люлинг, кой беше с нощи на заседанието на съвета на министра на економиката и финансите, вие или аз? Да, естествено, аз не съм била там. И все пак, аз питам, кой ще ги плати тия милиарди? И кога? Ние също така чухме казаното от е, госпожа Лагард относно позицията на Европейския парламент по предлагания данък върху финансовите операции. Знаете, че мнозинството в Европейския парламент прие е, тази идея, но не само за еврозоната. А пък тази сутрин госпожа Кристин Лагард е, е, заяви, че се мисли за въвеждането на такъв данък само в еврозоната. И аз вече не знам колко подаръци ще му направим на господин Камерон. И последен въпрос по еврооблигациите, понеже, понеже много се говори. Значи, германците май не искат. А, аз трябва да ви кажа, че дискусията за еврооблигациите ще се превърне в едва ли не религиозна война в Европа. Също тук нашата е, комисия по економическата политика ние ще трябва да стигнем до някакъв извод приемайки пакета за економическото управление и аз не смятам, че е уместно този инструмент да се предвижда единствено за финансиране на е, задлъжнелостта при по-изгодни лихвени условия. В същото време всеки знае, че по едно или друго време е, може да се наложи, просто може да няма друг начин да се финансира, освен чрез евро, еврооблигации. Вие казвате, тук трябва да се формулират необходимите условия, защото ползването на еврооблигации да се превърне в нещо естествено е, и, и съответно, според вас, какви трябва да бъдат тези условия? Какви са предпоставките за това? Благодаря. Айде сега да чуем малко отговори. Господин унгарския министр, нека първо чуем. Не, не всеки трябва да отговаря на всичко. Но се надяваме, че докато тримата се изредите в отговорите, все ще, ще са получили отговори многото въпроси. Благодаря, Шарен. Позволете ми да започна, като кажа, че е, съм напълно съгласен с, с австрийския колега, че не става въпрос за криза на еврото, а на някои економики. До известна степен ние сме. Всичките ни проблеми проистичат от огромния успех – еврото се оказа един огромен успех през последните 12 години. Да погледнем към миналото. Еврото беше въведено в 1999 година. То стана все по-силно и по-силно и изведнъж беше отдарено от глобалната финансова криза. До известна степен ние сме жертвите на този огромен успех на еврото. В смисъл, че няма хомогенна европейска економика и финансова система зад всички държави в еврозоната. Както аз разбирам нещата, именно по тази причина ние, европейските политици, економисти, министри, след като се опитахме да а, дадем един комплексен отговор на всички тези предизвикателства. А по въпроса за промяната на договора, това е част от а, комплексния отговор. По въпроса за пакета за економическото управление или шесте законодателни акта, те са също така част от този комплексен отговор. По европейски семестър, която е една от темите ни днес, цялата процедура за европейския семестър за една по-силна и по-успешна координация на економическата политика, всичко това отново е част от комплексния ни подход. По въпроса за пакта за еврото и конкурентоспособността, пакта за конкурентоспособност, отново това е част от едно упражнение, което включва комплексния отговор. Има и някои други елементи. Регламента за финансовите услуги. Има процедура, която е част от нашите от нашия отговор. В общи линии, това, което искам да кажа, че истинската жертва е огромния успех на еврото през последните 12 години. И наистина ние трябва да изграждаме още повече една по-интегрирана европейска економика и финансова система на държавите в еврозоната. Ние сме на прага на една по-голяма интегрираност това е една постепенна процедура, стъпка по стъпка, която може да отнеме още година-две, за да успеем и да можем да постигнем една устойчива, интегрирана европейска економика, но нека да се надяваме. Аз също мисля, че повече насочени към тебе, Жан-Клод. Ако искаш да отговориш. Аз ще отговоря първо а, а, всъщност след това ще ги оставя на Оли да отговори. Трябва да си разделим въпросите. Аз мисля, че Оли ти трябва да отговориш на всички въпроси, които се отнасят за а, а, финансовия регламент, защото вас оказа, че нищо не сме направили по този регламент и както всъщност беше. А всъщност това е по вина на комисията и комисията трябва да отговори. Сега първо искам да отговоря на гръцката колега тук от Ляво, че пакта за еврото беше сключен между правителства. Така беше. Това е един пакт, който свързва правителствата в еврозоната и може би и други, които биха искали да се присъединят към нас. Правителствата, които сключиха този пакт, се подлагат на парламентарен национален контрол. Не знам как е как става това в други държави. В нашата държава това е преди да участвам в съвета за пакта за еврото. Аз очаква, участвах на една пленарно заседание в парламента и а, е, там а, е, казах каква позиция ще защитя в Брюксел за па, а, е, пакта за еврото. А, тъй като е, приемането на този пакт е, минава през економически реформи в съответните държави. Економическия министр е, ми с него определихме какви мерки трябва да се вземат. В края на март и през април ще има още дебати в пленарното заседание на парламента. Ще се види какво може да се направи в парламента. И ако Люксембургския парламент не е съгласен с това, което е направил, направено от министрите, тогава този факт няма да, този факт няма да може да бъде прият, тъй като правителствата отговарят пред парламента и този пакт за еврото, който аз, както вие казах, има и много добри и много лоши страни, той ни, ние ще изменим договора, за да може да включим Европейския механизъм за стабилност, но в договора няма да има никакви други изменения, защото това, което вече беше включено в Лисабонската програма, отново откроява националните отговорности, е, общите ни цели, националните мерки, които бихме желали да приложим. И елементите, които са споменати в този пакт за Европа, фигурират без изключение в едно а, заключение на съвета от 1997 година. Ние имаме един нов метод за економическо управление, ние забелязахме, че Лисабонската програма, както вече си спомняте, е, сега сме в 2011 година, но в 2010 година ние европейците трябваше да станем най-конкурентоспособните на планетата. Е, и така беше според Лисабонската програма. Аплодисменти, пароли, пароли, защото различните реформи, които трябваше да бъдат направени по силата на Лисабонската програма, да, всъщност доста реформи бяха направени, но не всички реформи бяха направени, тъй като нямаше оценка, защото никоя инстанция не се връщаше на последващите действия след Лисабонската програма. Пакта за еврото всъщност е една книга за методиката. Имаме една методика, е, при която е, правителството само прилага и отговаря за прилагането на а, пакта за еврото. И има един нов метод. А, е, правителствата се наблюдават с, с е, така много строго, по-строго отколкото преди. Не трябва всички ние, естествено, да ставаме германски депутати. Има и други амбиции, патриотични амбиции не би трябвало да се субрегионализираме, за да ви доставим удоволствие. Не би трябвало да се разделяме непременно на региони. Много се радвам, че в херцогството на а, а, Люксембург не сме в Германия. Много се радвам, че Люксембург не избира във всеки от 12-те си кантона ново правителство, защото това щеше да бъде ужасно. Така че ние а, работим в Европа по всичките цели заедно с германците – ние не бихме искали обаче да бъдем под командата нито на германци, на французи, нито на французи, нито на англичани и на когото и да било. Трябва наистина да извличаме удоволствие от това, че работим заедно. Аз слушах дебатите в Еврогрупата. Думата Европа не се появи почти всички обясняват. Аз не съм по-добър от другите. Когато съм председател, аз оставям другите да говорят. Всички обясняват защо по тази позиция те не могат да мръднат, защото поради националната им, според националната им политика има проблем А, проблем Б. А, за а, националните проблеми никога не може да се намери европейско решение. Това не бива да се забравя. А, не би трябвало. Ако искаме минимална Европа, ще имаме много а, евро. А, но, много държави. Оли, ти ли ще отговориш на госпожа Люлинг? Или като съм почнал да го направя? Сега, а с а, разрешението на Оли, ние трябва да обсъдим как трябва да а, композираме капитала. Съвета на 17-те каза, и това не беше откритие, а, че става дума за а, капитал, гаранции, това беше казано. А, но никой не ми е обяснял, обяснил а, а, а, разликата между call подлежащ на незабавно а, а, а, внася на капитали и гаранциите. Сега, трябва тези е, 500 милиарда е, е с средства, с които би трябвало да, да е, са налични. Сега, тук също така и този фонд, там предвиждаме 440 милиона, там има гаранции, които би трябвало да се приложат. И всъщност трябва да се повиши нивото от 250 милиарда до 440 милиарда. И това може да се направи чрез гаранциите. Някои смятат, че тук трябва да се а, плаща от държави, които нямат а, а, рейтинг тройно А. Разговорите, които водихме и дебата с господин Шайбле, резонират. А, ако а, загубите а, ако загубите ориентация, попитайте вашия министър-председател, той ще ви каже и ще ви насочи. Това, което ние трябва да пренесем в Европейския механизъм за стабилност, ще бъде обект на едно решение на Евростат, което ще. и ако Европейския механизъм за стабил, стабилност може да бъде категоризиран като една независима институция, съставен от държавите членки, който има една структура за управление, която му дава една значителна економика, този механизъм не може да бъде разгледан като част от държавния дълг, а по-скоро като една инвестиция, ако искате. Но в бюджетното право, вътрешното право на Германия, ако говорим за дефицит, това дори да не говорим за, дълж, за дълг в Германия, това е дефицити. Това е отговора, който би трябвало да ви даде господин Шайбле. E Али, искаш ли да добавиш нещо? Благодаря. Не непременно да добавя. Мисля, че Жан-Клод Юнкер е, е, си избра е, по-приятните въпроси, остави по-гадните на мен, но аз все пак му благодаря, че все пак ми дава думата и мога да коментирам. Мога да добавя още въпроси. Да, да. Винаги а, има проблеми, но е необходимо да се намират решения. И така. Първо, по въпроса на госпожа Люлинг, свързан с еврооблигациите, мога да разбера защо Жан-Клод ми пробутва този въпрос на мен. Трябва да кажа, че винаги съм смятал, че еврооблигациите са интелектуално привлекателна идея. Това е нещо много широко, понятие с много альтернативни възможности за организиране. Една от най-деликатните идеи беше от мозъчния тръст Брюгел за а, червени и сини еврооблигации, а, които покриват финансиране значително под а, нивото на държавния дълг по критериите на Мастрихт и се плащат значително по-високи лихви за червените облигации, които са национални облигации. Ние обаче не, сме в, не се намираме в вакуум, напротив – ние се намираме в една много конкретна ситуация на криза. Следователно, трябва да търсим практически и прагматични решения. Мога да ви кажа, че направихме предложение, предложение на 9 май миналата година. Това беше уикенда след гръцкия пакет, след разтърсването на пазарите еврозоната имаше заседание в петък вечер и а, беше възложено да се изготви европейския механизъм за финансова стабилност. Това, което ние направихме от петък вечер до неделя е да изготвим едно предложение. Ние го извадихме от чекмеджето, адаптирахме го за да може да се предложи един европейски механизъм за стабилност, който се основава на, две, на два елемента. Европейски бюджет като общностен инструмент а, до тавана на бюджета 60 милиарда евро, ако е необходимо, след това допълнително на базата на солидарни гаранции от държавите членки. Всичко това в една много елегантна рамка на общностно вземане на решение. Това беше прието и сега механизма като един общностен инструмент е, вече съществува, а втората част се превърна в едно междуправителствено споразумение. Защо стана така? Защото някои държави членки смятат, че предложението на комисията прилича твърде много на еврооблигациите, тъй като то предвиждаше солидарни гаранции и това предложение съответно беше отхвърлено. И в крайна сметка ние бяхме принудили да приемем едно междуправителствено споразумение и да извлечем максималното от него. Това е, е основната информация. Сега не смятам, че политическите условия по отношение на еврооблигациите са се променили, за това нашите усилия са насочени към създаването на един постоянен е механизъм за стабилност от юни 2013 година нататък с ефективно ефективна възможност за даване на заеми и също така а, с възможности за послушаване на финансови пожари. Аз зная, че вероятно в, в вашите държави също могат да ви задават въпроси. Причината, поради която тук няма финландци, е много проста. Първо, имаме избори след няколко седмици, а и второ, сега точно финландското правителство отговаря на а, една критика на опозицията. Така че а, не а, е изненада, че няма а, представители на финландския парламент. И е да допълня това, което каза Жан-Клод Юнкер. Според мен трябва да завършим работата за постигане на политическо споразумение до следващия четвъртък, петък от Европейския съвет. Именно за това Жан-Клод Юнкер свика а, извънредно заседание на Еврогрупата следващия понеделник и съм сигурен, че а, политическото споразумение, което ще се постигне следващата седмица, ще доведе до а, заключения на Европейския съвет и измененията на правните споразумение, за да може да се договорят 440 милиарда а, за ефективни а, заеми, за да може да се завършат националните процедури и по двете споразумения едновременно до лятото. Това е много ясен работен план. Нека да работим на тази основа, да се надяваме, че вие ще можете да подкрепите това. И да кажем съвсем честно, това е другата страна на пакта. Беше решено а, на срещата на върха на еврозоната и се надявам, че ще бъде одобрено от Европейския съвет следващата седмица от една страна Имаше фискалната консолидация, особено от държавите, които се смятат за по, а, по-уязвими. Испания е в много добра позиция. Миналата седмица Португалия съобщи за нови много убедителни мерки, след като работиха а, много усилено през последните няколко седмици и други държави са тръгнали по пътя на фискалната консолидация и структурни реформи. От една страна това трябва да бъде приключено, от друга страна ни са необходими достатъчно силни финансови гаранции, за да няма къси продажби. И, а, субектите на пазара да направят всичко, което е необходимо за постигане на финансова стабилност в Европа и да се защити възстановяването на националните економики, което е важно за нашите граждани. Опасно е да се каже на политиците, че почти никой не се е записал за изказване, защото отведнъж е, не ми е, стигат е, ръце да, да преброя формулярите. Много са от Австрия, от Германия имам по двама, това от съответните национални парламенти, от Европейския парламент по-нататък имаме 4, 5, 6 души. Вие също, Елиса, Ферера още има ли? Така, значи, о не, госпожа Хюбнер, ще трябва да бъдете пързи. Значи, първо, представителите на националните парламенти, понеже в Европейския парламент ние по-често имаме възможност да извиваме ръцете на нашите гости. Хайде да чуем Кристоф. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да благодаря на Жан-Клод Юнкер за много интересните неща, които ни каза. Като гледаме какво става от ден на ден с нови пакети, нови декларации, объркването нараства, вместо да ни просветлява пред погледа. Колко Както не, посочи Жан-Клод Юнкер, ние се влачим след събитията, след финансовите пазари. Европейският съюз, държавите членки просто не успяват да наваксат. Ето, в това се състои проблемът. Какво се случи през последните години? Започна се с една банкова криза и там вече държавите членки, а не Европа като цяло е, е, се опариха, понеже си играеха с огъня и след това трябваше да играят ролята на пожарна команда, както направиха Меркел и Саркози. В същото време настана сериозна бюджетна координация. След 2009 е, година, годината на, на кризата, е доста, доста бързо успяхме да се посъбудим. Вярно, имаше някои е, неблагополучия през 2010 година, но общо заето се поизмъкнахме от кризата и сега сме в положение, при което задлъжнялостта на държавите членки, дългът на държавите членки се превръща в обект на борсова, на, на, на пазарна спекулация. Някои държави, като Гърция, от време бяха затънали в дългове, но за други не може да се твърди е, същото. И въпреки това ще трябва милиарди и милиарди да, да налеем, за да се подобрят е, условията по обслужването на дълга. И нашите европейски банки, между другото и те, неведнъж участваха в е, спекулативната надпревара. А, тези банки, които ние трябваше да, да спасим, те си играеха на а, кредитни слапове, а, кой, а, кой, а кой, кой плаща сметката. И днес се намираме в едно положение, при което самите пожарникари се превръщат в, в виновни, в изкупителни жертви. Как, как, как допуснахме? Е, някои държави членки да изпаднат в такава тежка е, задлъжнялост. Така на краищата всички. Тук сме виновни. И кой е кредиторът от последна инстанция? Естествено, да накоплатецът който плащате за банките, за кризата, за е, бюджетните съкрещения, за Европа, за какво ли не. За всичко си плаща да накоплатеца, значи за банките, които трябваше да избави от е, провал. Има, има 8-9% марш, 9% е, е, пункта марш между а, различните лихвени условия. Кой, кой покрива тази разлика? Сега, що се отнася до еврооблигациите, когато петима спорят и, а, и най-сетне се разберат, е, ще се финансират при по-добри условия, отколкото ако всеки по-отделно беше тръгнал е, да си търси кредит. Ето и това трябва да се внуши на хората. Е, по-изгодно е да се кредитираш, когато си мобилизирал по-голяма кредитоспособност и тя може да бъде единствено колективна. Иначе, как ще финансираме инфраструктурата на Европа? И ние не можем да искаме е, е, държавите членки е, повече да, да финансират. Те са така затънали в дългове, че откъде ще ги вземат тези пари. И мисля, днешният, днешният дебат ще продължава и за години напред. Търсят се творчески нови механизми на финансиране. Portugal nach bei Irland, dass er tatsächlich zahlungsunfähig wird, weil sofort ein Durchbrennen auf die anderen Banken, deutsche, französische, österreichische stattfinden würde. Защо всъщност е, ние не реагирахме веднага и защо не създадохме метод, за да можем наистина правилно да формулираме въпроса към е, Оли Рен и Жан-Клод? Ние трябваше да интервенираме на пазарите и по този начин е, ще се даде възможност да можем да предложим необходимата сигурност и необходимата защита. И е, тогава ние бихме могли да спрем спекулациите. Благодаря. Uh, uh, Извинявайте, е, ще трябва да, да сложим край на, на, на списъка изказващи се, за да ни остане време да получим и някой отговор. Господин Биндинг, аз не мога да говоря за нон-пейпер, които никой не е чел, но договора за всъщност колективното трудово договаряне в Германия е толкова сложно, че няма смисъл да се спираме на това. Вероятно в други парламенти има хора, които са запознати с това, но тази малка ирония от ваша страна до някъде ме обърка. Сега, нека да говорим за Европейския механизъм за стабилност и необходимото финансово обезпечаване. Посочихте е, три източника за това. 18 Capital е първата категория, втората категория е, е поръчителство и а, е, след това капитал, който трябва да бъде от някъде намерен. И точно това ме интересува, защото вероятно вие имате предвид не само, че трябва да се търси, но и да се намери този капитал. Тази структура как ще изглежда точно? Кой ще а, е, внася? Каква ще бъде оценката? Защото а, е, винаги, когато чуя три пъти А, мисля за рейтингови агентури, а когато мисля за такива агенции, аз вече нямам а, доверие в системата системата. Защо? Защото опитът показва, че рейтинговите агенции и техните оценки до голяма степен е, така се разминават с реалността, иначе нямаше да имаме криза. И това, което ние приветстваме са предложенията на Оли Рен, защото те са общностен метод, е, те представляват е, законодателен подход и са изпълнени. Това ни харесва. И сега аз тук искам да се присъединя към австрийския колега, но а, все пак е, имаме някои по-конкретни въпроси. Що се отнася до абстрактната страна, всички сме а, единни. А, обаче много често става дума за отговорност. И сега въпросът е, държавите е, имат работа с дънакоплаци, банките с е, вложители и е, всички е, работят с е, чуж капитал, всички работят с риск. Обаче какво правят е, надзорните съвети, също така и аудиторските дружества? Да, ние е, като политици сме в е, чудесна ситуация. Е, а пък тези кредит дефолт свап, те съществуват в системи, които ние трябва много по-добре да управляваме. И за това аз не мисля, че това е само въпрос на държавата или на банките. В Гърция беше бюджет на кризата. Когато се погледне каква е ролята на Голман Сакс в Гърция, тя е подобна, както между държавите и банките. И сега, ако погледнем защо Ирландия трябваше непременно да спаси банките си, това е свързано с книжата, които бяха инвестирани в застрахователния сектор. Естествено, Европа има интерес да спаси тези банки по понятни причини и затова е интересно да се научи какво точно се има предвид с това. Ние сме една малка група, която скоро се сформира, за да ни се обясни каква е финансовата структура на този механизъм за спасяване на еврото. И второ, е, значи това беше е, е, незаконна група, това беше цитат от моя страна. Но второто, каква ще бъде тази група, какви са конкретните мерки, защото аз не мога да обясня пред моите избиратели. Вие твърдите задлъжнялост в една страна не се прибавя към задлъжнялостта на целия Европейски съюз, обаче всеки веднага би казал, това може би е мислил и господин Шойбле, че при нас дългът просто е много голям, около 2 билиона и все пак трябва да се поема отговорността за това. Господин Бракман, ще трябва да ви, да ви помоля да, да говорите по-кратко, понеже наистина няма да ни остане време. Уважаема госпожо председател, господин министър Матолчи преди малко правилно посочи, че радостно е, че еврото е успешна валута. Наистина това е така, както преди, така и сега. Е, ние имахме междувременно една економическа криза, това никой не го оспорва, но трябва да установим, че всъщност ние излязох, някои излязоха в по-добро състояние от економическата криза, други пък излизат от нея по-бавно. И тук се поставя въпроса за европейската солидарност и за това как да намерим необходимите средства и подходящите средства за справяне с кризата. При това установяваме, че в момента имам не обсъждаме различни модели на механизма за спасяване на еврото. Ние дискутираме и изобщо водим тази дискусия, защото отделни страни имат проблеми да обслужват дълга си по начин, който да позволява да получават допълнителни средства на финансовите пазари. Това е риска и точно така трябва да го опишем. Значи, първоначално това не е проблем на финансовите пазари, това е проблем на отделните държави. И този проблем трябва, както всички останали проблеми, да бъде решен, като се отстрани причината за него. Това означава, че европейската солидарност означава, че ние, всички национални парламенти, трябва да се застъпим тези страни да получат солидарност в тази трудна ситуация и да могат да станат отново да е способни, защото в момента изискванията, които се поставят към тях от механизма за спасяване на еврото, са всичко друго, освен самоопределение на национален парламент. И ние бихме могли да гарантираме до някъде и успех. Тази сутрин чухме, че Белгия с успех е преодоляла трудна ситуация. Знаем, че и Латвия е направила това, така че съществува достатъчно успешни модели, към които е, човек може да се ориентира. Съвсем друго нещо е банковия сектор. Естествено, там също има проблеми. Естествено, ние там а, трябва да се заем с решаването им, обаче въпросът е, т.е. това, което намекна австрийския колега преди мене, въпросът е, дали финансовият сектор а, подлежи на регулиране и може ли да бъде той инструмент за регулиране. Защо ние помежду си а, трябва да се ругаем като пожарната моята и пожарната на съседа, вместо да се съберем и заедно да потушим огъня. И а, всъщност по-добре е да намерим този, който е а, запалил пожара. Точно на това място а, се поставя въпроса за европейската солидарност. А, проблемът трябва да бъде изкоренен из основи. Благодаря сега представителите на Европейския парламент. Шестима сте. Значи, моля ви, ако искате да чуете някакви отговори, опитайте се да бъдете кратки, не повече от минута. Ани подимата имате думата. Благодаря ви, Шаран. Първо, във връзка с въпроса, зададен тук от госпожа Люлинг, ме мисля, че тя така и не получи отговор. И, и макар и от а, е, е, друга гледна точка бих искал а, е, да го задам. Аз съм докладчик а, по новаторските финансови инструменти и за мен е голямо удоволствие, че Европейският а, съвет а, така бързо прие предложенията на Европейския парламент. А, и, и за пръв път а, включи в заключение на съвета а, упоменаване на данъка върху финансовите транзакции с оговорката, че това е въпрос, който следва да бъде разгледан колкото се може по-скоро на световно, на общоевропейско равнище и в рамките на еврозона. И е, въпросът ми първо е адресиран към господин Де Юнкер. Е, как смятате да предвижите нататък това, което за първ път е посочено в заключение на Европейския съвет, а именно за, за данък? И на второ място, аз съм вдъхновена от разговорите, които водим тук, но и от е, една статия, която се появи днес в Financial Times. Е, оценяват се резултатите от последното заседание на Европейския съвет и се е, посочва, че съществува един невидим враг, който противодейства на усилията на европейските лидери да се справят с кризата на задлъжнялостта и този невидим враг е растящият евроскептицизм имайки предвид изказванията на мнозина от нашите колеги от националните парламенти, е, все едно и също се чува, как ще обясня аз на моите избиратели това или онова. Имайки предвид също факта, че тук и там, в Европа, гражданите остават впечатление, че те носят на плещите си огромното бреме на кризата, това на юг, между другото, докато пък в северната част на Европа гражданите, да накоплаците остават впечатлението, че от тях се иска да платят за греховете на други, то наистина това е крайно опасно положение и това е най-големият риск, пред който сме изправени. Далеч по-сериозен е този риск от всякакво нарушение на пакта за стабилност и растеж, така че ви моля да коментирате. Как ще справим с това? Благодаря. Ще трябва по-бързичко е, да, да, да говорим, Леонардо. Хайде да видим дали вие ще се справите по-добре. На италиански ще бъде по-бързо. Един въпрос към комисар Ран. Въпрос който е от общо значение, но се отнася най-много до Италия. Вчера вие повторихте, че когато се прегледат плановете и се установи как да се намали дълга, трябва да се вземат предвид важни фактори, като задлъжнолостта в частния сектор. Това са важни критерии за оценката. Вие казахте, че трябва да се вземат предвид и е, дефицитите в частния сектор, защото в крайна сметка това се отразява върху това как една банка ще възстанови дълговете си. Освен това, е, трябва да се установи каква е и платежоспособността. Е, има много италиански семейства с големи специални заболявания и е, чисто теоретично се мисли, че от частни лица ще се вземат пари, въпреки че тази е, интерпретация не е съвсем коректна. Как биха е, реагирали финансовите пазари? Sí, muchas gracias. Господин Герозало. Aquí, aquí. Eh... Да, аз съм тук. Един въпрос във връзка с постоянният механизъм за стабилност. Нашата комисия изготви становище по него и комисията по административни въпроси изготви доклад също, където се посочва, че или предложението на съвета трябва да бъде формулирано отново, или пък трябва да се намери компромис. И да се даде пояснение по общностите елементи в функциониращия механизъм за стабилност. Ние трябва да гласуваме в парламента преди заседанието на съвета на 24 и 25 марта. Аз бих казал, че господин Юнкер също е включен в диалога с парламента, където става дума за намиране на подобни гаранции и въпросът ми е към господин Юнкер дали има допълнителна информация в тази насока. Благодаря. Аз много съжалявам, че закъснях. Е, щеше ми се да чуя това, което сте казали в отговор на въпроса на госпожа е, Люлин. Много съжалявам наистина, че, че пропуснах толкова много. Но аз съм доста объркана във връзка с този пак. Сега аз може би наивно очаквах да се говори повече за банките. Или нали, знаете какви въпроси задават агенцията Мудис за испанските банки. Ирландската криза се, се дължи пак на банките. И, и въобще липсата на, на, на доверие през последната година сочи, че наистина трябва да, да, да, да имаме някакви механизми за изпитване на натиск на, на една или друга финансова институция. Сега, значи, не става въпрос за рекапитализация на банките. Е, държавите членки ще ли да приемат свое национално законодателство за уреждане на е, е, положението на неплатежоспособните банки? Между другото, по време на кризата обаче проблемът се свеждаше до презгранични отношения между банките. Тази сутрин господин Шойбле подсказа, че всяка държава членка била приела да бъде на разположение да финансира провалящи се банки. Бихте ли могли да поподредите малко тези неща, да хвърлите повече светлина? Благодаря. Елиса, ще, ще говоря на английски. Извинявам се, че не чух началото на, на изложението, но все пак нека задам следните въпроси. Резултатите е, е, ясно сочат е, какви са условията за ползване на механизма за стабилизация, но, но тези условия за достъп са сякаш по-ясно регламентирани от условията за набиране на средствата за фонда. Да, ясно е, че е, е, е, за Гърция ще има облегчения, каза се, че фонда ще бъде постоянен, ще разполага с ресурси, ще може да се финансира от първичния пазар, обаче в приложението подробностите не са така ясно дадени. Така че може ли да, да ни дадете повече подробности? Как ще, ще работи всичко това и то на основата на единодушни решения. По-нататък, тук има маса показатели. Ние работим по показателите, аз съм докладчик по въпроса за макроекономическите диспропорции. Защо да не вкараме всичко в един е, общоевропейски акт? Защо да не регламентираме, регламентираме тези показатели за контрол? И последно, въпроса за банките. Колкото и е да е странно, страните следва да се намесват, когато загазят собствените им банки. След това се иска всяка страна да приеме свое законодателство за контрол върху изпадналите в неплатежоспособност банки. Значи ясно знаем как да се справим с изпадналите в финансови затруднения страни и банки. От друга страна пък всяка държава да си предвижда свои начини – за това, а парламентът бе приел общо европейски подход. И е това просто озадачава. Благодаря. И, и накрая, Данута, а, а, благодаря. Вики ми взе думата да вземи от устата по, по, по този въпрос. Аз бих искала а, без заобикалки да попитам откъде ще додат тия средства, след като няма европейска регламентация. А вторият ми въпрос е към Жан-Клод. Сега е, всеки регламент, който е свързан с еврозоната, е, е, е отворен за присъединяване от държави членки, които не членуват в еврозоната. И доколкото разбирам, вие не го правите просто от чеславие, защото би ви харесало да председателствате заседание на 27 представители. Има, има други основания. Обаче как ще стане всичко това? Кой ще установи правилата, някакви показатели за достъп? до, до системата на еврозоната или ще има някаква успоредица, едни показатели за 17-те от еврозоната, други за останалите. Как, как ще се справите с всичко това? Благодаря. Така, сега, лошата новина е, че всеки от вас ще има поне повече от 5 минути, е, става въпрос за докладчиците, за отговори. Кой желая прав? Господин комисар, може би? Понеже вие последен <laughs> говорихте миналия път. Благодаря ви, Шаран, да. Благодаря ви за е, това, че следите за правилата на играта. А благодаря ви за много съдържателните въпроси. Сега аз не знам, е, е, мен ми се пада удоволствието да прехвърля някои въпроси на Жан-Клод. Първо, последните въпроси, зададени от Вики Форт и от Данута Хюбнер. Вики, според мен, вие така доста негативистично и, и скептично гледате на, на възможностите ни да се справим с проблемните банки. Според мен ние постигнахме много значителен напредък към реформа на е, финансовото регулиране, на банковия надзор. Току-що на основата на ваши е, решения, на решения на държавите членки и на Европейския парламент, е, създадохме три органа за микронадзор и за банков надзор, за страхователно дело и борси, както и отделно съвет за макрофинансов надзор, за оценка на макрофинансовата стабилност. И този съвет се председателства от господин Трише от Европейската централна банка. Защо е важно всичко това? Е, защото, според мен, главната слабост на предишния кръг изпитания на, на Open, така да се каже, на банките 2009-2010, бе е, е, нееднообразността и недостатъчно строгото прилагане на тези тестове. Сега вече това ще бъде тест на опън или, или натиск не само за банките, но ще бъде и лакмусов тест за способността на европейската система да упражнява надзор. Ще се приеме обща методология за всички 27 държави членки и тогава ще започне кръг на тестове, така се каже. След това Това ще, това ще отнеме времето до май. След това ще има партньорска проверка на констатациите. И през юни е, констатациите от тези тестове ще бъдат публикувани. До тогава ние, държавите членки, т.е. ще трябва да е, са постигнали ем, увереността, е, че разполагат с нормативни и финансови възможности за успоредно реструктуриране и при необходимост рекапитализация. Сега, първата защитна линия, разбира се, е пазарът. Е най-добре е да се получи финансиране от частни инвеститори, ако това е възможно. И вече втората линия на отбраната ще е, е, бъдат държавните, националните е, финансови резерви. На общо европейско равнище, е, в това число механизмът за стабилност, е, е, ще се прилагат само в рамките на националните програми. За, програми. за сега нали, този механизъм има отношение единствено към Ирландия и, и към Гърция. Много е важно този изпитание или, или тестове да бъде проведен при максимална строгост и еднообразност. И вече след това ще бъде важно да посрещнем, да, да реагираме адекватно на констатациите. Сега имаше един въпрос за частната задлъжнялост е, е, във връзка с Италия. Едно от новите неща, е, едно от основните решения на, на съвета, а уверен съм това ще бъде решение и на парламента, е въвеждането на критерии за задлъжнялост и то най-сериозно, най-добросъвестно за прилагането на пакта за стабилност и растеж. Знаете, е, че по пакта е, дефицита и дълга е, се приравняват един на друг, като относителна тежест. По някаква причина обаче само дефицитът се смята за критерии за оценка на бюджетната политика. Време е да се коригира това положение и аз съм много удовлетворен на това, че общия размер на дълга като количествен показател ще бъде критерий за е, работата на съответната държава членка, на, на съответното правителство за усилията му да намали е, този дълг. И частната, масата на, на частния дълг, доколкото тя влияе върху способността на държавата да обслужва държавния дълг, естествено ще бъде отчитана. Според мен това е много разумно. И накрая ще използвам последната си минута, за да спомена казаното от госпожа Ферейра за, за показателите. Е, въпрос много важен за втория стълб, за, за второто направление на реформата на економическото управление, а именно макро макроуправлението. бих искал в тази връзка да кажа, че никога няма да се стигне до това да отслабим експортните възможности на която и да било държава членка на Съюз. Това би било абсолютно немислимо, почти идиотщина. Така че <laughs> в никакъв случай ние нямаме такива намерения. Напротив, особено в страните страдащи от дефицит, ние бихме настоявали за преодоляване на диспропорциите, за повишаване на тяхната конкурентна способност, а страните, които са на излишък, да видим как те биха могли да насърчат вътрешното търсене. То е нещо като е, е матч между Байер е, е, е Мюнхен и е, Инта е, в е, Италия. Е, не можем да искаме от Байер Нюхен да играе по-зле, просто за да угоди на италианския отбор. Нали? Е, на краища е, най-добро нападение срещу най-добра отбрана. Ето, ето така може общо всички да постигнем по-високи резултати. Така, благодаря. Е, е, по-добре ще трябва да се справяме с броенето на парите, отколкото броим минутите. А да видим, Жан-Клод, дали ще може да се впишете в 5 минути. Е, твърде много беше казано за еврооблигациите и затова аз няма да се спирам на тях подробно. Само може да се констатира, че е, инструментите, с които разполагаме, включват и еврооблигации. Това е, ще бъде, както казах, е, един нов инструмент и ще можем да сравним след време ситуацията с тази, от която тръгнахме при въвеждане на еврооблигациите. Ще видим, че разликите ще бъдат много по... че всъщност разликите ще... Е, е ще установим, че ще бъде по-лесно да се работи с еврооблигации, е, но това ще докаже бъдещето. Аз сега не искам да губя време. Ще се спра направо на забележките във връзка с политиката, свързана с преговорите между социалните партньори. Аз знам, че в този ландшафт не винаги човек може да се ориентира добре, обаче Европа изисква премахване на системата на индексация. И е, при това изискване аз мисля, че е, наистина забележката беше много е, сериозна. Аз е, мога да. Е, посоча, че е, ставаше дума за капитал, който трябва да се намери. Аз говори за ковал капитал, а не за капитал, който а, трябва да се намери. Значи, а, внесен капитал и след това капитал, а, който а, може да бъде предоставен на разположение и който а, трябва да бъде в много по-голям обем от този, който ще се внесе. Но а, вие ще разберете по-подробно как стоят нещата през следващите седмици. За данъка върху транзакциите се каза много. По принцип аз съм за, въпреки че знам, че а, не може да се говори за широк консенсус. Тук аз обаче съм за по причини на справедливост и защото м, доста съм а, ядосан о факта, че в финансовия свят е, продължава да е, се практикуват маниери, за които си мислех, че е, просто няма да ги срещаме след кризата. Е, но те продължават съвсем е, подмолно да се прилагат такива критерии на поведение и хората е, непрекъснато ни задават въпроса какво правите срещу това. И ние трябва непрекъснато да отговаряме на въпроса защо трябва да спасяваме банките и защо тези банки, които действат на международно равнище, продължават да заплащат толкова големи премии на менеджерите. Просто всъщност ние като политици сме принудени да обясняваме проблеми, които не са причинени от нас. Аз, например, смятам, че по отношение на премиите трябва да се въведат много строги регулации, защото иначе няма как ние като политици да дадем обяснение на избирателите. При данъка върху транзакциите ние се споразумяхме, че ще трябва непрекъснато да проучаваме да проучваме какво е развитието, както в еврозоната, така и извън нея и също така ние трябва да сме наясно дали само рисковите е, транзакции е, ще подлежат на данъчно облагане или всички транзакции. Това е въпрос на проучване, което ще отнеме време. И е, ние ще трябва да можем да е, хвърли мост към е, другите. Е, субекти извън еврозоната и може би извън Европейския съюз. Това са предложения, които ще бъдат направени в бъдеще. Сега за страните, които са на север, които са на юг, тези, които са на юг са грешници и така нататък, според мен няма такова отношение. Ние трябва да се научим чрез повишена конкурентоспособност да изравняваме подобни разлики и всъщност трябва да се намери интелигентно решение в еврозоната. Много банки, например, от прилежния север, причиниха доста неприятни неща, така че няма за какво да говорим за невинния север и за виновния юг. Данута посочи, че държавите, които не са част от еврозоната, могат да се присъединят към нея, а, обаче в своите национални програми за реформи за конвервенция, те трябва да въведат определени цели от пакта за еврото, и а, когато те направят това, всички 27 държави членки ще бъдат в еднаква степен дееспособни и а, в еднаква степен ще трябва да се отчитат а, 6 на 6. Министър. Съжалявам, докарахте ни до дефицит. Пет минути бях казала. Господин министър, да, благодаря ви. Позволете ми да коментирам казаното накрая от германския колега. Да, не е криза на еврото, не е криза на еврозоната. Става въпрос за редица финансови проблеми на някои отделни държави членки. Ето това е същината на, на дебата, на спора край на краща ставаше въпрос за е, координация на економическата политика в рамките на европейския семестър. И това е решението, защото под шапката на европейския семестър ще има национални програми за реформа, за структурна реформа. И тези отделни програми за структурна реформа ще дадат повече работни места, по-бърз економически растеж и устойчиви държавни финанси. Е, това се състои същината на цялото упражнение. А, сега ще дам думата на съпредседателя си, коя, ко, който съпредседател трябваше търпеливо да ме чака, <laughs> докато му дам думата. Благодаря, Шаран. Съвсем накратко. Нека да заключим с един коментар. Аз казах, че на 15 март 1848 година имаше гражданска революция в Будапешта, която е преминала от Пеща към Буда, за да а, да направи революция. Сега, тогава има само един мост, сега има повече от 10. Всичко е въпрос на мостове, които трябва да се използват а, за да може да се мине по тях или пеша, или с, с автомобил или с голям камион. Необходима ни е повече Европа. Европейския семестър е мост, който трябва да изградим заедно и да използваме заедно. Благодаря. И сега в заключение чухме, че има конкуренция между различните инструменти и дали Европакта ще заеме водеща позиция или европейския семестър ще бъде една а, добра рамка. Искам да кажа, че амбицията е, а, на Европейския парламент е да постави шесте законодателни акта на, на първо място, защото от тях ще може да се изградят а, а, връзки към другите механизми. Това ще продължи да бъде нашата амбиция. И накрая искам да ви напомня, че има едно друго заседание, което е организирано по бюджетни въпроси и синергията между националните бюджети в рамките на европейския семестър. И то ще е, се проведе на 13 април от 2011 година. То ще бъде, председа... ще бъде координирано от председателя на тази комисия, господин Ламасур. Разбира се, ще бъдете уведомени на последното заседание. Искам да благодаря на нашите оратори, за тяхната откритост, за това, че изтърпяха моите укори.